Ok, buongiorno a tutti, diamo inizio. Abbiamo una lunga sessione di voto. Имаме дълга, дълго гласуване. Точка седма. Здраве на животните. Което трябва да приемем. Знаете, че бяха внесени 800 изменения. Становище на Комисията по околна среда и рибарство. И 300 допълнителни изменения внесени от тази комисия. Така че гласуването ще бъде доста дълго. Има редица компромисни предложения. Трябва да гласуваме 430 изменения. Мари, докладчика, желаете ли да се изкажете преди да преминем към гласуването? Благодаря. Искам да бъдете много внимателни. Досието е изключително сложно. Месеци преговаряхме, докато стигнем до някакво споразумение между различните политически групи. И успяхме да се споразумеем по основните елементи, не и по подробностите. Така че моля, придържайте се към вотинг листата и подкрепете компромисните предложения, в които са залегнали основни политически принципи. Благодаря, нека Марит да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 против, въздържали се, прием се. Песка 2, Тя фаворе, тя контро, ки се... две на риболовната комисия за против приема се. А, не съм 100% сигурен за против въздържали се, отхвърля се. Моля да проверим с карти. 151. Ok, chiusa la votazione. Siamo a respinto. E adesso andiamo. Отхвърля се. Трето на Комисията по риболов за против, въздържали се, приема се. Не, отхвърля ли се? Проверка. Изменение 3. Моля, гласувайте с карти. Си, е до скуса. Е респинто. Отхвърля се, прощавайте. Сто петдесет и второ. Гласувайте електронно. Изменение на Гърлинг. Край на гласуването. Приема се. 153 също електронно. Изменение на Войчаковски. Край на гласуването. Приема се. 154, пак електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се. Сега блок А. Електронно гласуване. Не издигане на ръка. За, против, въздържали се, приема се. Шестдесет и осмо изменение за, против, въздържали се. Електронна проверка по 68. Край на гласуването. Приема се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 за, против, въздържали се, приема се. Блок Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 71 на Комисията по околна среда. Отхвърля се. 72 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега гласуваме блок С. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 5 на Комисията по риболов за, против, въздържали се, приема се. 165 за, против, приема се. 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 177 за, против, отхвърля се. 76 на Енви за, против, въздържали се, отхвърля се. 178 за против 179. Приема се. 78 за против, въздържали се, отхвърля се. 179 отхвърля се. 181 за против Отхвърля се. 182 Симпсън за. Против. Въздържали се. Отхвърля се, но ще проверим. 182 на Симпсън. Моля ви да гласувате. Е. Chiusa la votazione? Respinto. 184. Per alzata di mano 184 Албеш. Отхвърля се 183 за, против, въздържали се. 181 за, отхвърля се 185 Алвеш за, против, въздържали се, отхвърля се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 за против, въздържали се, отхвърля се. 188 за против, въздържали се. Има се. Моля ви да вдигате високо ръка. 189 за против, въздържали се. Приема се. 190 на Гъзлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 на Алвеш за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 пеш за, против, въздържали се, приема се. 8 пеш за, против, въздържали се, приема се. 6 пеш за, против, въздържали се, приема се. 85 на НВ за, против, въздържали се, отхвърля се. 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 194 за, против, за, против, въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, приема се. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. Блок, блок Д за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение едно за. Против, въздържали се, приема се. Сега отиваме, прескачаме до член 6. Консолидирано изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. член 7, консолидирано изменение 3, за, против, приема се. Консолидирано изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 5 за, против, против, въздържали се, приемате Блок G, J. Тук трябва да гласуваме електронно по блок G, плътност на производството или интензитет. Господин Агния. Бихте ли потвърдили дали това е блок Ж или йота, защото преводачите казаха Ж. Джей и лунга. Йота. Латинско. Votazione електроника и blocco J, и lunga. Гласуваме блок J. Ж. Моля, гласувайте. Госпожа Полсън, трябва да гласувате. Блок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 Allora, Dobbiamo ripetere, scusate un attimo, colleghi. Извинявайте, но трябва да повторим. гласуването по блок Жи Джей. Имаше известни трудности. Candidato 5, и блоко J, on density of production. Окей? Okay? Votazione. След пети гласуваме блок J. Моля да гласувате. Окей. Okay. Avete votato tutti? Sì. Chiusa la votazione direi respinto senza ancora più chiaramente respinto. Era respinto prima e ancora più chiaramente respinto adesso. Още по-ясно се отхвърля. Консолидирано изменение 6 към член 10. Пиши 11 нали, забранено. А, то се... Сега гласуваме консолидирано изменение 7. За, против, приема се. Консолидирано изменение 8 към член 12 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме компромисно изменение едно. Едно на докладчика за против въздържали се, приема се. изменение 326 на докладчика за против въздържали се, приема се. Изменение Консолидирано изменение 9 по член 13 за, против, въздържали се. Изменение 352 Егле към член 14 за, против, въздържали се. Приема се, поред мен. 353 на Барачо. Барачо. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 136 на Енви за, против, мисля, че се отхвърля, но ви моля да проверим електронно. 136 на Комисията по околна среда. Окей, кюза ла водационе. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 355 Беречо за, против, приема се. 356 на Дантан за, против, Въздържали се. Отхвърля се. 357 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 358 Барачо за. Против. Въздържали се. Приема се. 33 на докладчика за. Против. Приема се. Изменение 34 на докладчика за против, въздържали се, приема се. Изменение 35 на докладчика пак за против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за против, въздържали се, приема се. Scusate, abbiamo saltato uno. Dobbiamo votare il 363. Трябва да се върнем назад. 363 егле. Просто прескочихме, забравихме го. За, против. Приема се. Сега 365 на Гърлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме 366 за против отхвърля се. 369 Лебра за против отхвърля се. 37 на докладчика за против въздържали се отхвърля се. Извинявайте, казва председателя, приема се. 37 се приема. Изменение 370 на Барачо за против, въздържали се, отхвърля се. 372 за 372 за против, въздържали се, приема се. 373 на Лебра за против, въздържали се, отхвърля се. И 139 на МВ за. Вдигайте хубаво ръка да ви виждам. Против. Въздържали се. Отхвърля се според мен. Изменение 139 39 е, е, на докладчика за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Консолидирано изменение 10 за против въздържали се приема се. Сега гласуваме 381 на Андрия за против въздържали се отхвърля се. L'articolo 23, consolidato emendamento 11. 11 изменение, 23 член за, против, въздържали се, приема се. 400 изменение, Егле за, против, въздържали се, приема се. 407 на Дантен за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. 100 Envi 149 149 Envi 149 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 408 на Смит за. Против. Въздържали се. Приема се. Моля, нека да проверим с електронна проверка. 408 от СМИ. Моля, режим на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 409 на Барачио. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 410. Делегиране на Гърлинг. За, против, въздържали се, отхвърля се. 614. Гърлинг и Николсън. За, против, въздържали се, отхвърля се. 42. Докладчика. За, против, въздържали се, приема се. 412 Гърлинг Николсън. За, против, въздържали се, отхвърля се. 413 Лебран за, против, въздържали се, приема се. 414 Лебран за, против, въздържали се, приема се. 415 за, против, въздържали се, отхвърля се. 416 Войшеховски за, против, ще трябва да проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте 416 на Войчеховски. Режим на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 417 Сърбо за, против, въздържали се, отхвърля се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 44-то изменение в докладчика за, против, въздържали се, приема се. 156 и на Енви за, против, 156-то Енви. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 427. Войшеховски. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 428. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 431. Войчеховски. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 158. Енви. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 432. Барачио. За. Против. Въздържали се. Приема се. 159. Енви. За, против, въздържали се. Приема се. 160. Енви. За. Не. А, извинете. 162. Енви. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 164. Енви. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 165. Енви. За, против, въздържали се, отхвърля се. Четиристотин Гарсия Перес. Гуатериас. За, против. Електронна проверка на 436. Моля, гласувайте. 136. Votato tutti? Chiusa la votazione. Крайне гласуването. Отхвърля се. Шмидт. 445 Смит за против въздържали се, приема се според мен. Ще проверим. Електронно гласуване на 445. Моля, гласувайте. Приключихте ли с гласуването? Отхвърля се. 170 MV. Енви 170 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. 448 за, против. Приема се, нали? Да. Енви 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. 450 егле за, против, въздържали се, приема се. 172 на Енви за, против, въздържали се, отхвърля се. 451 егле за, против, Нека да проверим. 451 Егле. Моля, гласувайте електронно. Приключихте ли с гласуването? Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 452 Аюсо. За, против, въздържали се, приема се. 453 Егле за, против, въздържали се, приема се. 174 Енви за, против, въздържали се, отхвърля се. Много моля, тигайте е, е, ръката, ръцете си добре. 455 на Симпсън за, против, Трудно мога да разбера как гласувате. Електронно гласуване на 455 от Симпсън. Моля, гласувайте. Votazione chiusa. 4-5. Край на гласуването. Приема се. 175. Енви. Моля, гласувайте. За. 175. Против, въздържали се, приема се. Добре, да проверим 175 на Енви. Режим на електронно гласуване. Апровато. Приема се. 456 Гирлинг. 456 Гирлинг. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега тук трябва да внимаваме. 458. Любчева. Моля, гласувайте. За, против, въздържали се, отхвърля се. Отново Любчева, 462. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. 463. Смит. За, против, въздържали се, отхвърля се. 464 за, против, въздържали се, отхвърля се. 465 на Смит за, против, въздържали се, отхвърля се. 466 Ягле за, против, въздържали се, приема се. 467 Магинес за, против, въздържали се, приема се. 169 енви за против. 179, прощавайте, за, против, въздържали се, отхвърля се. 468 Войшеховски за, против, въздържали се, отхвърля се. 469 Барачио за, против, въздържали се, отхвърля се. Господин Бове проверява. Votiamo un blocco 400. Сега продължаваме с 470 екле. За, против, приема се целият блок. 473. Моля, дигайте добре ръцете си, госпожа Аюсо и други. За, против, Мисля, че се приема. 185 на Енви за, против въздържали се, отхвърля се. 480 Гърлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 481 пак на Гърлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 Енви за, против, въздържали се, отхвърля се. 459 член 483 Гърлинг блок за, против, въздържали се, приема се. 87. Войчеховски за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 от докладчика за, против, въздържали се, приема се. 490 Естер Деланге за, против, Моля, вдигайте добре ръцете си. Трябва да проверим 490-то с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Окей, okay, апровато. Приема се. Четиристотин Войчеховски е за, против, въздържали се, отхвърля се. 494 Гърлинг за, против, въздържали се, приема се. 498 за, против, въздържали се, приема се. 500 Ягле за, против, въздържали се, приема се. 501 Ягле за, против, въздържали се, приема се. 192 Енви. 192 за. Против. Мисля, че се отхвърля. Трябва ли да проверим? Хайде, ще проверим 192. Моля, режим на електронно гласуване. Не, гласувайте. Chiuso, scusate. Апровато. Дипейло, апровато. Край на гласуването приема се. Andiamo al 505 Gilling, a favore, chi è contro? 505 Гърлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 506 Гърлинг за, против, приема се. 7 507 Любчева за, против, въздържали се, отхвърля се. 508 Симпсън за, против, въздържали се, отхвърля се. 509 Ягле за, против, въздържали се, приема се. 193 Енви за, против, въздържали се, приема се. Сега продължаваме с блок Е латинско. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 194 Енви. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 195. За. Против. Отхвърля се. 517 Егле. За. Против. Въздържали се. Приема се. 518 Войчеховски. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 521 за, против, въздържали се, приема се. 522 Егле за, против, въздържали се, приема се. 524 Гарсия Перес за, против, въздържали се, отхвърля се. 523. Кьостингер за. Против. Въздържали се. Ще проверим с електронно гласуване 523. Моля гласувайте. Ed è approvato. Vedi? Приема се. Петстотин Като блок за, против, въздържали се, отхвърля се. 528 Гарсия Перес за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега. 539, 78 член. За, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, ще проверим. 539 на Кьостенгер. Моля, гласувайте електронно. Си е веро. Форце паса пер пого. Но, hai е Паса. Да, прави сте. Минало е. Приема се. 540 Гарсия Перес. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. 542 Гарсия Перес за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Петстотин 56. Егле за, против, въздържали се, приема се. 557. Гарсия Перес за, против, въздържали се, отхвърля се. 198. Енви за, против, въздържали се, отхвърля се. 199 на Енви за, против, въздържали се, отхвърля се. 200 Енви за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега продължаваме към 202 на Енви. Това е член 82 за против отхвърля се, мисля. 566 Алвес за, против, въздържали се, отхвърля се. 568 Симпсън за, против, въздържали се, отхвърля се. 570 Смит за, против, въздържали се, отхвърля се. 205 Енви за, против, въздържали се, отхвърля се. 206 Енви за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 на докладчика за, против. Ще проверим с електронно гласуване. 52 изменение от докладчика. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с два гласа в повече. 53 докладчика. Моля гласувайте за, против, въздържали се. Приема се. 573 Аюсо за, против, въздържали се. Отхвърля се. Ясно мнозинство имаше. 574 Гарсия Перес за, против, въздържали се, приема се. 576 Ягле за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим ли? 576. Гласуваме. Госпожа Егле, е, моля, гласувайте електронно. Ета вотационе кюса. Край на гласуването. Да, резултатите са близко, но се приема. 22 за, 19 против. 577. Госпожа Гърлинг. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 578. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 579. Барачил. За. Против. Въздържали се. Приема се. 211. Енви. За. Против. Въздържали се. Приема се. 580 Войчеховски за, против въздържали се, приема се. 581 Барачио за, против въздържали се, приема се. 582 Аюсо Амблок за, против въздържали се, отхвърля се. 583 Барачио за, против въздържали се, приема се. 213 Енви за, против въздържали се, отхвърля се. Петстотин Аюсо за, против, въздържали се, приема се. 587 Егле за, против, въздържали се, приема се. Енви 215 за, против, въздържали се, приема се. Петстотин осемдесет ягле за, против, въздържали се, приема се. 216 енви за, против, въздържали се, приема се. 217 на МВ за, против, въздържали се, приема се. Стотен член 591 изменение Симпсън за, против, въздържали се, отхвърля се. 593 Гърлинг за. Добре, ще проверим. 591. Електронно гласуване. Гласуваме 591. Изменение на господин Симпсън. Кюса вотационе. Край на гласуването. Приема се с два гласа в повече. 22 на 20. 594. Госпожа Аюсо за и други колеги против, въздържали се, отхвърля се. 595 за, против, въздържали се, отхвърля се. Енви 219 за, против, въздържали се, отпада. 596 Гарсия Перес за, против, въздържали се, отхвърля се. 598 Аюсо и други за, против, въздържали се, приема се. Сега ще стигнем до блок К за, против, въздържали се, отхвърля се. 607 на господин Смит за, против, въздържали се, отхвърля се. Me la Апровате и il mio 608. Шмидт. Ке Chi фаворе a favore ди мано. Ке контро... Chi è Харесвате минус. Добре. И така. 609 за, против, въздържали се, отхвърля се. 610 за, против, въздържали се, отхвърля се. 611 Гарсия Перес за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис втори от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Енви 224 по 108 член. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Възможно ли е? 615 Шмидт. Да, 615 Смит. За, против, въздържали се. Приема се. Искате проверка? Добре, проверяваме 615. Режим на електронно гласуване. Моля, гласувайте. Vediamo, ma direi che passa. Chiusa la votazione ed è... Край на гласуването. Приема се с 28 за на 12 против. Виждате ли? Можете да разчитате на председателя, че не греши. 600 и 28, а Юсо за, против, въздържали се, отхвърля се. 225 Енви за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме блок F латинско за, против, въздържали се, приема се. 114 член, 636 изменение на госпожа Егле. За. Против. Приема се. Шестотин Смит за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Не мисля, че имаше съмнение относно гласуването. 638 Смит. За, против, въздържали се, отхвърля се. 642 на госпожа Ягле. 642 за, против, въздържали се, приема се. Енви 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. 230 и 40. Моля, гласувайте електронно. Си. Chiuso ed è approvato. Приема се. Andiamo al 644 aiuto. 644. Аюсо за, против, въздържали се, отхвърля се. 646. Не, 647 поправя се председателя. За, против, въздържали се, отхвърля се. 236 Енви. За, против, въздържали се, отхвърля се. 648 Аюсо. За, против, въздържали се, Отхвърля се. Шестстотин гласуване електронно за проверка. Моля, гласувайте. Юса, 648. Край на гласуването. 648 гласуваме. Приема се. Шестотин Аюсо. За против, отхвърля се според мен. 650 Войчеховски за, против, мисля, че отпада. 651 Гърлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 652 на Симпсън за, против, въздържали се, приема се. Сега проминаваме към блок е, Ж латинско. 650 за, против, въздържали се, приема се. 654 гърлинг за, против, въздържали се, приема се. 656 гърлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 657 гърлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, извинете, минава. Приема се. 54 на докладчика за, против, въздържали се. Приема се. 659 Барачио за, против, въздържали се. Приема се. 660 Андрио за, против, трябва да проверим това. 660-то изменение. Режим на електронно гласуване. Моля, гласувайте. Ed è approvato. Bene. Adesso andiamo. Приема се. 662 Андрия за, против, въздържали се, приема се. Приема се. 664 Герлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 243 на NV. 243. За. Против. Проверка 243. Гласуване с карти. Приема се. 243 се приема. 55 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 665 на Андрио и Тарабела за, против, въздържали се, при... отхвърля се. 200 44 на Енви за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 за, против, отхвърля се. 671 Полсън за, против, въздържали се. Проверка. 671. Край на гласуването. Приема се. 174 Simpson, ти a favore per alzata di mano? 674 за, против въздържали се, приема се. 246 на МВ за, против, въздържали се, И тук беше неясно. Нека да направим електронна проверка. Votazione elettronica chiusa, forse respinto stavolta. Eccola là, respinto per un voto. 19... 19 гласа за, 20 против, отхвърля се. 675 на Паулсен за, против, въздържали се, отхвърля се. 676 за, против, въздържали се, отхвърля се. 677 гърлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 678 гърлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 679 гърлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 680 за, против, въздържали се, отхвърля се. 253 Andiamo, facciamo un salto. 153 член. Енви, 253 за, против, въздържали се, отхвърля се 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 695 за, против, въздържали се, отхвърля се. 690. За, против, въздържали се, отхвърля се. 192 Аюзо, тя е фаворе. 692 Аюзо за, против, въздържали се, отхвърля се. 696 Гарсия Перец, тя е фаворе. 696 Гарсия Перец за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 3. За. Против. Приема се. Нека сега да гласуваме по 706. Гърлин и Николсън за, против, въздържали се. Отхвърля се 707 за, против, въздържали се, отхвърля се. 708. Гарсия Перес за, против, въздържали се, отхвърля се. 710. За, против, въздържали се. Приема се. Аш, уно. Chi е фаворе, favore, е контро и се chi Преминаваме към блок 8 за, против... Е, блок Х. за, против, въздържали се. Отхвърля се 714 изменения за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, проверка по 714 на госпожа Гърлин. Моля, гласувайте. 714 votazione aperta, votazione chiusa. По 714. Трайно на гласуването. Приема се. Благодаря, госпожо Гърлин. Права бяхте. No, no. no, andiamo a 715, sempre Ghilli, per alzata... 715 за, против, въздържали се, приема се. 716 за, против, въздържали се, със същото мнозинство се приема. 259 МВ за, против, въздържали се. Приема се. 717 за, против, въздържали се. Приема се. 718 юзо за, против, въздържали се. Приема се. 719 юзо за, против, въздържали се. Отхвърля се. 29 за, против, въздържали се. Приема се 30 на рибарство за, против, въздържали се. Приема се. 720 гърлинг за, против. Мисля, че се отхвърля. 721 гърлинг за, против, въздържали се. Отхвърля се. 722 Аюзо за, против, въздържали се, отхвърля се. Блок х 2 за, против, въздържали се, приема се. 723 Гърлин за, против, въздържали се, приема се. 724 Гърлин за, против, въздържали се, приема се. 725 гърлин за, против, въздържали се. Приема се. 726 Вачековски, я фаворе. 726 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 727 за, против, въздържали се, отхвърля се. 728 Вачеховски за, против, въздържали се, отхвърля се. 729 Галинг против, въздържали се. Отхвърля се. Allora votiamo per votazione elettronica il 729 Електронно гласуване по 729 Гърлинг. Моля гласувайте. Sì, sì, sì. 729, votazione chiusa ed è largamente maggioranza 729. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 30 Гирлинг Николсон. 730 Гърлинг Николсън за против въздържали се. Приема се. 731 Гърлинг за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 732 Гърлинг за. Против. Въздържали се. Приема се. Енви 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. 733 за, против, въздържали се, отхвърля се. 735 Гарсия Пер за, против, въздържали се, отхвърля се. 737 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 56. Рибарство за, против, въздържали се, отхвърля се. 267 НВ за, против, въздържали се, отхвърля се. 268 НВ за, против, въздържали се, отхвърля се. 739 за, против, въздържали се, отхвърля се. Седем, четири, две егле за, против, въздържали се, приема се. 272 енви за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 4 Барачов за, против, въздържали се, приема се. 61 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 2, 2-7-3 МВ за, против, въздържали се, приема се. 746 Штадлер за, против, възражали се, отхвърля се. 750 барачо за, против, въздържали се, приема се. 62 на докладчик за, против, въздържали се, приема се. 752 Штедлер за, против, въздържали се, отхвърля се. 752 Штедлер за, против, въздържали се, отхвърля се. 753 Штедлер. Блок за, против, въздържали се, отхвърля се. 760 Паулсен за, против, въздържали се, приема се. 275 МВ за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега стигаме до блок И. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 281 на Енви за против въздържали се приема се. Ши... Трябва да гласуваме по 64 за против въздържали се приема се. 779 на докладчика за против въздържали се приема се. Преминаваме към мотивите в преамбила. Мотив 2. За, против, въздържали се, приема се. 70-то изменение на Патрал Невеж. За, против, въздържали се, отхвърля се. 71 Любчева. За, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 3 НВ е, за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ4 за, против, възражали се, отхвърля се. 3 на докладчика за, против, възражали се, приема се. Едно на Комисията по риболов за, против. Нека да направим проверка. Станца chiaro, facciamo votazione aperta sul pesca 1. Гласувайте, моля, по първо изменение на Комисията по риболов Край на гласуването. Доста близък е резултата. Отхвърля се. Votiamo il 75, Liubekcheva. 75. Госпожа Любчева за, против, въздържали се, отхвърля се. 76. Барачо за, против, въздържали се, Приема се. 77 Вестланд за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка 77 на Вестланд. Моля, гласувайте. Еде. Approvato. Approvato. Приема се. НВ 7 за, против въздържали се, отхвърля се. 8 на за, против въздържали се, отхвърля се. 78 Андрио за, против въздържали се, приема се. 79 на Войчеховски за, против въздържали се, се. Отхвърля се 81 дънчила за, против. Въздържали се, отхвърля се. NV11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 на NV за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 на госпожа Лепчева за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 МВ за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 МВ за, против, въздържали се, приема се. 17 МВ за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 МВ за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 на Паулсен за, против, въздържали се, приема се. Енви 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90. На госпожа Лепчева за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 на Войчеховски за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 магиене за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка, така ли? Добре. Електронна проверка по 92 на госпожа Магинес. Моля, гласувайте. Редакционна е кюза. Ed е, Край на гласуването. Отхвърля се. Деведесет и четири барача за, против, въздържали се, приема се. NV24 за, против, въздържали се, приема се. Е, отхвърля се. На госпожа Любчева 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 Барачо за, против, въздържали се, приема се. 103 Андрия за, против, въздържали се, приема се. NV 30. За, против, въздържали се, отхвърля се. 31. ви за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, точно така. Барачо на 105 за, против, въздържали се, приема се 106 на Гърлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 107. Госпожа Любчева за, Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис на изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 112 изменение на господин Войчеховски. За. Против. Въздържали се. Приема се. 113 Барачо. За. Против. Въздържали се. Приема се. 114. Бачаховски за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 на докладчик за, против, въздържали се, приема се. 115 на Гърлинг за, против, въздържали се, отхвърля се, струва ми се. 116 на Барача за, против, въздържали се. Отхвърля се не на госпожа Любчева за, против, въздържали се, отхвърля се. НВ 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис на изменение 4 за, против, въздържали се. Компромис на изменение 4 се прие. 121 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 122 Войчеховски за, против, въздържали се, Отхвърля се. 124 Войчеховски за, против, въздържали се. Отхвърля се. 126 Гърлинг за, против, въздържали се. Отхвърля се. НВ 42 за. Против. Нека да направим проверка е електронна проверка по NV42. Моля, гласувайте. Ed è approvato. Ci siamo? Sì. Andiamo? Sì, 128. 128 Vacekowski, chi è a favore, chi è contro, chi si astiene? 128 Вачеховски за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 Барачо за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 Любчева за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 Войчеховски за, против, въздържали се, Отхвърля се. 133 гърлинг за. Против. Въздържали се. Приема се. 46 на Енви. 47, извинете. За, против, въздържали се, отхвърля се. 134 барачо за, против, отхвърля се. 135. Матия за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, нека да направим електронна проверка по 134. Dovrebbe essere respinto. Vediamo. Votazione chiusa. 135 no. Approvato. На мен ми се стори, че се отхвърля, но Алберт Дес е, е бил прав. Приема се. Седмо на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. 136. Веслун. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48. На ви За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49. На МВ. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50. На ви За. Против. Въздържали се. Отхвърля се със същото мнозинство. Vuoi fare un check? No. Ok, allora andiamo avanti. 100... 138. Paulson. Chi è a favore? 138 Paulson za. Protiv. Въздържали se. Отхвърли se. 52 на za. Protiv. Против. se. Приема се 53 на МВ за. Против. Въздържали се. Приема се. 54. За. Против. Въздържали се. Приема се. 55. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 139. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. nv 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59 на NV. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60 на NV. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 143. Извинете, каза председателят. 62 на NV. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 64 ноември за, против, въздържали се, приема се. 147 Штедлер за, против, въздържали се, отхвърля се. 148 на Штедлер за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега електронно гласуване по законодателното предложение с приятите изменения. Моля гласувайте. Oh my God. Votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. И накрая по проекта законодателната резолюция. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Всъщност можете да продължите да гласувате още малко. Край на гласуването. Поздравление. намерят Палсен Доста дълго гласуване беше това. Нека да направим едно, една минута почивка, преди да преминем към 8 точка, където ни предстои още едно дълго гласуване по мерките, свързани с предотвратяване на разпространението на вредители по растенията.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 Колеги, нека да започнем втората, гласуването по втория документ, то по осма точка, защитни мерки срещу вредителите на растенията. Пункт 8 all'ordine del giorno. Allora, proposta sugli... С нас е докладчика Файман. Има доста а, изменение, не е толкова много, колкото към предишния документ, но са все пак доста, така че трябва да имате а, търпение. Сега питам докладчика дали иска да каже нещо. Хинек, искате ли думата? Благодаря. Мисля, че основните елементи и основните части от текста са известни на всички и трябва да ги гласуваме, да гласуваме постигнатите. Да минаваме сега към гласуването, няма какво забавя. Благодаря. Ще гласуваме с вдигане на ръка, само когато има съмнение ще правим електронна проверка. Готови ли сте да започваме? Член първи, изменение 66 Данчила за, против, въздържали се, приема се. 67 Андрио за, против, въздържали се, приема се. 68 Франко за, против, въздържали се, приема се. 70 Шалдемозе за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 на докладчика за. Против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 на Андрия за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 на Егле за, против, приема се. 73 на Егле за, против, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. Отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 Никълсън за, против, въздържали се. Не, проверка се налага. 80-то изменение на Никълсън. Моля да гласувате. This is very difficult to follow without any. Votato tutti? Гласувахте ли? Отхвърля се. 8... Продължаваме с дигане на ръка. 81-во за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 Деланге за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 27 на Енви за, против, въздържали се,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 92. Данчила за, против, въздържали се, приема се. 93. За, против, въздържали се, отхвърля се. МВ-30. За, против, въздържали се, отхвърля се. Деведесет и пет за против въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, приема се. Блок 31 и 2. Е, ви за, за против, въздържали се, отхвърлят се. Okay. Andiamo al 99. 99 Garzia Perez ed altri. Chi è a favore? Chi è contro? Chi si astiene? Approva. 99 за против приема се. МВ33 за против въздържали се приема се. МВ34 за против, въздържали се, приема се. 103 Гарсия Перес за, против, въздържали се, приема се. 105 Аюсо за, против, въздържали се, приема се. МВ-36 за, против, въздържали се, приема се. МВ-37 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, приема се. прескочихме едно. 94 за против, въздържали се, отхвърля се. Приемаш. Вдигайте хубаво ръка, да виждам. За, против, приема се, да. Сега продължаваме нататък. 100 и 114. За, против, въздържали се, приема се. МВ-39. Не, извинявайте. 11 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. 116. Гирлинг. За, против, въздържали се, приема се. МВ-41 за, против, въздържали се, приема се. МВ 42 за, против, въздържали се, приема се. То 25 на Макинтайр за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. МВ-43 за, против, въздържали се, Отвърля се. Искате ли проверка? Да. МВ-43, моля да гласувате електронно. Even in English, if you like. Yes. Call me the name. All right, small, small voice. Ed rigettato per un voto. Andiamo al 126. 126, Nicholson. 26, 126 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ-44 за, против, въздържали се, приема се. 128 Николсън за. Не, прощавайте, 129 за, Енви 45. Не, извинявайте, блок 129, 30 и 31. За. Против. Заедно. Анблок. 29, 30, 31. 120. За. против. Трябва да проверим. Три, трите наведнъж. Моля да гласувате. Но, но. Окей. Ok, abbiamo votato tutti ed Отхвърля се. МВ-45 сега за. Против. Въздържали се. Приема се. 132 за против, въздържали се, отхвърля се. МВ 46 за против, въздържали се, отхвърля се. МВ 47 за против, въздържали се, отхвърля се. 134 за против, въздържали се, приема се. 134 за против, въздържали се, отхвърля се. НВ 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. НВ 49 за, против, въздържали се. Приема се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 138 Рейнер за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против, въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ 54 за, против, въздържали се, приема се. 14 на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. 144 за, против, въздържали се, приема се. Енви 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. 146 за, против, отхвърля се. 147 Рейнер за, против, въздържали се, отхвърля се. ЕМВ 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ 57 за, против, приема се. 148 за, против, приема се. 158 за. Е, или 58 приема се. ви 150 приема се. ЕНВИ 15 за против. Приема се. 153 Данчила за против, въздържали се, приема се. МВ 61 за против, отхвърля се. 154 за против, въздържали се, отхвърля се. 155 за против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 150, 160 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, приема се. 164 за, против, въздържали се, приема се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ 64 за, против, въздържали се, приема се. 169 не може за, против, въздържали се. Отхвърля се. 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. Енви 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 181 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 17 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 172 Франко и Андрия за. Сто седемдесет и две се приема. 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ-67 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ-68 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ-69 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нали? 18 на докладчика за против. Въздържали се, отхвърля се. 176 за против. Въздържали се, отхвърля се. 177 за против. Въздържали се, приема се. 178 за против. Въздържали се, приема се. ви 71 за, против, възражали се, приема се. 182 за, против, възражали се, приема се. 184 за, против, възражали се, приема се. 100, МВ-74 за, против, възражали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 19 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 188 за, против, въздържали се, приема се. No compromise here. Hold vote. Oh my God. 20 del rapporteur. 20 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение А за против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверка. Електронно гласуване, изменение А. Ed респинто, respinto, Отхвърля се. Прав бях. Консолидирано аз се отхвърля. 189 Андрио за. Против. Въздържали се. Приема се. Блок. Блок Андрия За. Против. Въздържали се. Приема се. 197 за против, въздържали се. Ще проверим. 197. Отхвърля се. 199 за. Не, поправят ме, казва председател. 200. За. Против. Приема се. Проверка. 200. Chiusa. Ed è respinto per un... С един глас само се отхвърля 20 на 21. 201 за. Двеста и 12. Айус. Стигане на ръка. 212 за. Против. Отхвърля се. 214 за. Против въздържали се, отхвърля се. 215 за, против, отхвърля се. 217 за, против, въздържали се, отхвърля се. 219 за, против, въздържали се, отхвърля се. 221 за против. Отхвърля се. 21 на докладчика за против. Въздържали се. Приема се. 222 за против. Въздържали се. Приема се. 22 на докладчика за против. Приема се. 225 Гърсия Перес за против, въздържали се, приема се. Проверка. Добре. 225. Моля да гласувате. 225. 225. Votazione aperta. 225. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 227. Моля, гласувайте. Гусия Перес. За. Против. Въздържали се. Приема се. 231. Аюсо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано изменение Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. 232. консолидирано изменение С. За, против, въздържали се, приема се. 241. Аюсо. За, против, въздържали се, приема се. 242. Шалдемоз. За, против, въздържали се, отхвърля се. 243. За, против, въздържали се, отхвърля се. 23 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 244 Андрия за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 Деланге за, против, въздържали се, приема се. 24 докладчика за, против, въздържали се, приема се. 248. Никълсън. Не, не се гласува. Отеглено. 25. Докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 249. Никълсън. За. Против. Въздържали се. Про... Мисля, че се приема. 251. Хойслинг За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. 253 Хойзлинг за, против, въздържали се, при... отпада. 254 Хойзлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. 258 Андрио за, против, въздържали се, приема се. Да проверим ли? Добре. 258 Андрио, режим на електронно гласуване. Диреге, Бочато. Окей, кюса на водационе. Край на гласуването. Отхвърля се. 256 Хойзлинг за против, въздържали се, приема се. 257 Шелдемоз за, против, въздържали се, отхвърля се. 259 Андрия за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 261. Хойзлинг. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 27 на докладчика. За, против, въздържали се. Приема се. 200. Проверка на 27. Добре. 262. Хойзлинг. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 28 на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. 263 Хойзлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. 265 за, против, въздържали се, отхвърля се. 266 за, против, въздържали се, отхвърля се. 267. Андрио за, против, въздържали се, приема се. Енви 79. За, против, въздържали се, отхвърля се. 268. Силвестрис за, против, въздържали се, приема се. Енви 80. За, против, въздържали се, от, приема се. 270 Аюсо за, против, въздържали се, отхвърля се. 271 Гарсия Перес за, против, отхвърля се. 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. 274. Хойзлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 275. Хойзлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. Енви 81. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 29 на докладчика. За, против, въздържали се, отхвърля се. 276 Хойслинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 277 Хойслинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 278 Деланге за, против, въздържали се, приема се. 279 Никълсън за, против, въздържали се, приема се. 280 Гърлинг за, против, въздържали се, приема се. 30 на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. NV 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Докладчик 31 за, против, въздържали се, приема се. 84 на NV за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. NV 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. NV 86 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. 282 Никълсън за, против, въздържали се, приема се. 283 Никълсън за, против, въздържали се, приема се. 285 Деланге за, против, въздържали се, приема се. Енви 87. Не. 286 за, против, въздържали се, приема се. 288. Аюсо. За. Против. Въздържали се. Приема се. 289. Аюсо. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 90 за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 против, въздържали се, отхвърля се. NV92 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV93 за, против, въздържали се, приема се. NV94 за, против, въздържали се, приема се. NV95 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV96 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 34 на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. 294 Гарсия Перес за, против, въздържали се, приема се. 296 за, против, въздържали се, приема се. 299 Гарсия Перес за, против, въздържали се, приема се. И сега Хозлинг 301 за, против, въздържали се, отхвърля се. 302 за, против, въздържали се, отхвърля се. 303 за, против, въздържали се, отхвърля се. 304 Хойслинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 305 за, против, въздържали се, отхвърля се. 306 за, против, въздържали се, отхвърля се. 307 за, против, въздържали се, отхвърля се. 308 Хойслинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 309 Франко за, против, въздържали се, приема се. Енви 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 310 Гарсия Перес за, против, въздържали се, приема се. 313. Деланге. За, против, въздържали се, приема се. Хойзлинг. 314 за, против, въздържали се, отхвърля се. 315 Хозлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. Енви 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 316 Хозлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 317 Хозлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 318 за, против, въздържали се, отхвърля се. 319 за, против, въздържали се, отхвърля се. 320 за, против, въздържали се, отхвърля се. 321 Шалдемозе за, против, въздържали се, приема се. 322 Шалдемозе за, против, въздържали се, приема се. 323 за, против, въздържали се, приема се. 324 за, против, въздържали се, отхвърля се. 325 Хойслинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 326 Гарсия Перес за, против, въздържали се, приема се. 327 Хойслинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 328 за, против, въздържали се, отхвърля се. 329 на Хойслинг за, против, въздържали се, Отхвърля се. 330 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 331 Гарсия Бар за, против, въздържали се. Приема се. 108 Енви за, против, въздържали се. Отхвърля се. А сега преамбила. NV 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 Хойзлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. NV 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим ли? Добре. Електронно гласуване. Енви 37. Да затаим дъх и да видим. Votazione chiusa. Край на гласуването. Деветнайсет против. един против, 19 за. Франко 28 за, против, въздържали се, приема се. НВ 39, Хойслинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 40, Енви за, против, въздържали се, отхвърля се. НВ 6 за, против, въздържали се, приема се. Едно на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. НВ 7 И аз се питах същото. Няма компромис. НВ7. За, против, въздържали се, отхвърля се. 41. Франко. За, против, въздържали се, отхвърля се. 42. Франко. За, против, въздържали се, приема се. НВ8. За, против, въздържали се, отхвърля се. 43. Хойслинг. За, против, въздържали се, отхвърля се. 44. Хойслинг. За, против, въздържали се, Отхвърля се. Енви 9 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 45 Хойзлинг за, против, въздържали се. Отхвърля се. 46 Хойзлинг за, против, въздържали се. Отхвърля се. 2 на докладчика за, против, въздържали се. Отхвърля се. НВ 10 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 47. Хойслинг за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. НВ-11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Хойслинг 48. За. Против. Въздържали се. Приема се. 49. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3. На докладчика. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50. Искате да проверим трето с електронно гласуване. Добре, номер три на докладчика. Моля, гласувайте. Мисля, че мина. Грация. Адиритура алуланими. Да, с пълно мнозинство се приема. Поздравление. Хойзлинг. Най-после спечелихте едно. 50-та. Господин Агню, ще думата. Настоявам тези, които а, молят за проверка, а, да вдигат ръка. <laughs> Грация. Ай раджоне, ай раджоне, Агню. Благодаря, прав сте, господин Агню. 50. Господин Хозлинг За, против, въздържали се, отпада. 51 за, против, въздържали се, отпада. NV 12 за, против, въздържали се, приема се. 52 Макентайр за, против, въздържали се, от, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отпада. NV 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Докладчик номер 4 за, против,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 Приема се. NV17 за. NV17, моля гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 59 Хойслинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. NV18 за, против, въздържали се, приема се. NV19 за, против, въздържали се, приема се. NV20 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV21 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 9 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. NV23 за, против, въздържали се, приема се. 60 Данчила за, против, въздържали се, приема се. 61 Хойслинг за, против, въздържали се, пада. 62 Хойслинг за, против, въздържали се, приема. Извинете, поправя се Отхвърля се. 25 Енви за, против. Отхвърля се. 63 Франко за, против. Въздържали се. Приема се. 64 Хойслинг за, против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега електронно гласуваме законодателното предложение с съответните изменения. Chiusa. Ed е, Край на гласуването. Приема се. И проекто е, резолюцията като цяло. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Thank you very much, my friend. Finito. Facciamo i nostri complimenti a Инек Феймон. Поздравления за Инек Файман. Поздравление за докладчика. Надявам се, че сте доволен от резултатите. Un minuto di raccoglimento. Нека да направим една кратка почивка. Една минута. Thank you very much. It's a pleasure, my friend. Signori, attenzione, attenzione. Punto 9 all'ordine. И така, колеги, моля внимание, минаваме към девета точка от дневния ред. Производство и пускане на пазара на растителен репродуктивен материал. Докладчик е Серджо Пауло Франческо Силвестри. Вото sulla proposta della Commissione sul materiale riproduttivo vegetale. Гласуваме по предложението на комисията. Темата е обсъждана в нашата комисия нееднократно. Е, имаше някои спорни въпроси. И на последното заседание на координаторите бе взето решение да се гласува така че да се отхвърли предложението. И така, първо гласуваме по изменението, което предвижда да се отхвърли предложението на комисията и след това гласуваме по законодателната резолюция за отхвърляне на предложението на комисията. Това ще е всичко. И така. Нека да гласуваме електронно. Нали така? И така, гласуваме по изменение 91 и изменение 98 с електронно гласуване. Моля, гласувайте. 91 и 98, са идентични, веро? Да, си, си, си. 91 и 98 са идентични. Край на гласуването. Има голямо мнозинство гласове за, 37 гласа, 2 гласа против, няма въздържали се. Сега по проект за законодателна резолюция, която предвижда отхвърляне, моля гласувайте. Votazione chiusa ed è analogo risultato 37... Край на гласуването. Резултатите са подобни. 37 гласа в подкрепа на отхвърлянето, 2 гласа против и няма въздържали се. И така, колеги, Сега гласуваме по текста на устния въпрос. Отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 34 гласа за, 3 гласа против, 1 въздържал се. Три гласа против, един въздържал се. Тоест, отново имаме голямо мнозинство. Подкрепа на въпроса с искане за устен отговор за растителния репродуктивен материал. Жозе Бове иска думата. Бих искал да се изкажа по въпроса с искане за устен отговор. Мисля, че в текста има два пропуска. Това са неща, които си струва да се споменат. Първо, позоваването на конвенцията за биологичното многообразие, прията от Европейския съюз, смятам, че трябва да се направи препратка към този текст. И на второ място, важно е достатъчно ясно да се посочи и отговора за биологичното многообразие а, и за връзката му с а, работата на фермерите. Мисля, че ако а, не включим тези два елемента, а, това би било грешка. А, ако ги добавим, текстът ще бъде много по- добре структуриран. Благодаря, Жозе. Нека да оточня нещо. Гласувахме по въпроса с искане за устен отговор във вида, в който е формулиран. Имаше голямо мнозинство. От тук нататък ще работим по резолюцията и разбира се, групата на зелените ще може да направи това предложение, може да включи тези текстове и а, темата да влезе по този начин с резолюцията в пленарна зала. Докладчикът не иска думата. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Десета точка управление на разходите във връзка с хранителната верига, ветеринарното здраве и хуманното отношение към животните и връзката на всичко това с фитосанитарните мерки и растителния репродуктивен материал. И така, давам думата на госпожа Любрен, която ще говори за резултата от преговорите. Благодаря, господин председател. Текста, който сте получили тази сутрин, включва основните искания на парламента. Става дума за следното. Първо, резерв за селско-стопански. кризи. Вече няма рискове за плащанията към селските стопани. Освен това се говори за е, възможност за използване на инструмента за гъвкавост там, където няма достатъчно средства за да финансиране на тази политика. Това е първото. След това, втория въпрос, по който имахме възможност да преговаряме, е списъка на е, животинските заболявания, които са включени в приложението. По този начин е, текстът става доста по-четим и парламентът получава по-добри възможности за контрол. На трето място, списъка на допустимите разходи. В този списък бяха включени някои елементи, които бяха пропуснати от комисията. На четвърто място настоявам парламента да участва чрез делегирани актове в работната програма сложно е това за приложение и за това настояваме да се укрепи основната рамка, т.е. самия регламент. И така, комисията ще си запази някаква гъвкавост, за да може да прилага политиката по достатъчно разумен начин. Това са четирите основни елемента. И така на, работихме с представителите на комисията, на съвета, работихме добре и искам да благодаря на секретарията на комисията по селско стопанство и на докладчиците в Сянка. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа Лебран. Нека сега да гласуваме. Електронно гласуване, моля. По консолидираните изменения, така както бяха представени, моля гласувайте. Chiusa на вотационе. Край на гласуването. Благодаря. Поздравление на госпожа Любран. Ако никой друг не иска думата по тази точка, преминаваме към следващата точка от дневния ред. 11 изменения към регламент 1166 от 2008 година за изследванията на структурата на земеделските стопанства и земеделските производствени методи във връзка с финансовата рамка за периода 2014-2018 година. Аз съм докладчик по темата. Е, регламентът дава правно основание за провеждане на това изследване, което е разделено е, в две години през е, финансовата рамка. Няма как да се финансира наведнъж и за това е необходимо да се измени регламента, за да се гарантира финансиране на изследването за на структурата на земеделските стопанства и на производствените методи, така че то да може да бъде проведено в рамките на новата многогодишна финансова рамка. Това трябва да стане бързо, за да може бързо да започне анализа на данните и да се премине към съответната подготовка, включително организиране на съфинансиране, на бъ... бъдещите средства на структурата, извинете, изследвания на структурата трябва да бъдат проведени до 2016 година. Съветът се е съгласил с предложението на комисията, не е подал изменения и като се има правит необходимостта да се приеме този текст бързо, предлагам незабавно да гласуваме по това предложение, ако нямате коментари. И така, моля, гласувайте по електронен път. Бене. Вото chiuso. Край на гласуването. с голямо мнозинство, един е, глас против, един глас е, въздържал се. Преминаваме към точка 12 от дневния ред. Въпрос с искане за устен отговор по член 115 за световното изложение в Милано през 2015 година. Важно събитие за цяла Европа, както знаете, не само за страната Домакин Италия, Темата е особено интересна за нас тук, Комисията по селско стопанство. Очакват се над 20 милиона посетители, така че това е отлична възможност на, да се представят и пред европейските граждани, и пред посетителите от трети страни европейски продукти от високо качество, гарантиращи устойчивост и възможности за справяне с разхищението на храни. И така, това, което е важно за нас в този устен въпрос е да е, разберем какви са основните предизвикателства, върху които смята да се спре комисията в своето участие в това изложение. Съгласни ли сте с това предложение? Е, имате ли коментари? Ще има дебат по тази тема. Надяваме се това да стане в Страсбург преди края на този мандат на Европейски парламент. Съгласни ли с този устен въпрос? Добре. С това приключваме работата си за тази сутрин. Ще се видим отново днес след обед за изслушването, което предстои. Благодаря ви много а, за участието в гласуването. До 3 часа след обед. Закривам заседанието.